Колеги, signori gentili ospiti, buongiorno. Noi riprendiamo la... Добър ден, колеги. Започваме отново нашата работа. Продължаваме с работата и заседанието от миналата седмица. Ще изслушаме няколко изказвания на една специфична тема неправомерното използване на средства на Европейския съюз. Ще започнем заседанието на координаторите в 17.30 вместо 18, защо ще бъде на закрити, при закрити врати между 17.30 и 18.30. Имате ли някакви възражения по дневния ред? Не. В такъв случай смятам, че можем да считаме дневния ред за прият. Както вече казах, този, това заседание се предава пряко по интернет и сега давам думата на нашите а, оратори. Миналата седмица говорихме за корупцията и измамата спрямо интересите на Европейския съюз. Днес продължаваме тази тема. Ще изслушаме докладите на няколко експерти. Първият е представител на Waterhouse Coopers, който ще се спре на организираната престъпност и измамите спрямо средствата на Европейския съюз. След това ще говорим за наказателните мерки, но експерта, който трябваше да ни говори по този въпрос, не може да присъства днес. След това ще изслушаме господин Торо от Белгия и след това двама представители на митническите власти на Германия, които ще се спрат на конкретни случаи и казуси в Германия и на след това ще изслушаме госпожа Изабел Жегузо, ръководител на служба в ОЛАФ. Както вече споменах, ще започнем с господин Вим Венсинг, представител на PricewaterhouseCoopers. Всеки от докладчиците разполага с 10 минути за представяне на изказването си и след това, след експертите, ще е, проведем е, дебат, е, като всеки ще има право на 2 минути за изказване. А сега давам думата на господин Венцинг. Благодаря. Благодаря за възможността да ви представя изследването върху по какъв начин организираната престъпност използва неправомерно средствата на Европейския съюз. Този, това изследване беше публикувано миналата година. С няколко думи ще е, ви обясня каква е целта на това изследване, дефинициите и накрая заключенията и препоръките. Целта на това изследване беше да се разбере как организираната престъпност използва неправомерно средствата на Европейския съюз и как да се избегне това. Но преди да отговориме на въпроса дали има злоупотреба с европейски средства, как и от кого, трябва да си зададем въпроса що е организирана престъпност, що са средства на Европейския съюз, какво значи злоупотреба дали е организираната престъпност наистина злоупотребява и доколко, какви са методите и средствата, които се използват. В отговор на тези въпроси са предложени препоръки за начините по които да се укрепи системата за опазване и защита на европейските средства. Е, отделяме по-специално внимание на е, средствата за финансиране на Европейския съюз, също и на, е, на собствените средства, като например ДДС или акцизите, които се събират в държавите членки. Това са също собствени ресурси на Европейския съюз. Е, по принцип е, ДДС и акцизите са наистина е, двете области, в които се установяват най-много нарушения, когато става дума за контрабанда, за цигари, алкохол и така нататък. По принцип, злоупотребата означава неправилна или нередовно и неправомерно използване на европейски средства, независимо дали става дума за предумишлено или непредумишлено действие. Тук ние наричаме неправомерната употреба измама в това изследване. След това, каква е правната база за действие от страна на Европейския съюз за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, както това е записано в член 325 от договора. Имаше един много дълъг дебат как да се определи понятието организирана престъпност. Няма универсална дефиниция на организираната престъпност. Директора на ОЛФ на времето казваше, че организираната престъпност е едно явление, което непрекъснато се променя в един непрекъснато променяш свят. Има най-различни дефиниции, които отразяват различните гледни точки на проблема и съдържанието, което се влага в това понятие. Важно е да има една работна дефиниция, която да бъде използвана от всички е, заинтересовани страни. За съжаление обаче установихме, че различните европейски институции и агенции имат всяка отделна своя дефиниция. Организираното пред... престъпност. Е, в това изследване ние направихме една а, така едно, едно, едно глобално, една глобална дефиниция, в която включихме и понятието а, тежък или а, голям ущърп нанесен на е, е, финансовите интереси на Европейския съюз. И е, става дума за единици или отделни е, индивиди, които е, заедно или по-отделно действат за неправомерно обогатяване, като по този начин нанасят ущърп на финансовите интереси на Европейския съюз. Има и дефиниция, която е приета от комисията Либе в която се, се говори и за така наречени тежки престъпления. Също така Европейският съвет в методологията за оценка на организираната престъпност включва понятието тежки престъпления е, като тясно свързани с е, организираната престъпност. Независимо дали става дума за индивиди или мрежи или организирани е, групировка самите престъпления могат да бъдат подкуп, корупция, фалшифициране, Също смятаме, че в, в доклада не трябва да се е, набляга само на но онези единици, които е, водат е, борба с организираната престъп, престъпност, но и всички заинтересовани страни, като ОЛАФ, е, институциите в държавите членки и други. Що, що се отнася до информацията, не, можа, не разполагаме с е, надежна информация е, и нямаме наистина налична информация и фактологическа информация, която да ни е предоставена от Европал ОЛАФ или Европейската сметна паласа, палата. Европол се е занимавал с три казуса през 2009 година, но същевременно има и много казуси с злоупотреба с ДДС, без да се знае точно обема и размера на извършените престъпления. Олаф обаче смята, че има доказателства в много от казусите за е, измама с средства от структурните фондове, като тази измама не е извършена непредумишлено. Европол също така е, споменава, че има много е, измами с ДДС и при организиране на държавни поръчки когато изследва състоянието на криминалните пазари в Европа въобще. На основата на, информа... на информацията, с която разполагахме, можем да дадем следното описание на, на престъпните мрежи. Е, много често това са индивиди или фирми, които извършват е, трансгранична престъпна дейност. Не е очудващо, че е, тези престъпления са от типа на пране на пари, подкупи, корупция, фалшифициране на документи и така нататък. Неодавна Европейската комисия предприе някои инициативи за защита финансовите интереси на Европейския съюз, но основното, основната пречка, пред коя, която се сблъсква Европейската комисия е получаването на надежна и съпоставима информация. За това проблемите, които, с които трябва да се справим са следните. Как да се подобри сътрудничеството, особено когато става за трансгранич... дума за трансгранични е, казуси, как да се налагат наказателните мерки. Първото предложение е предложение за директива за борба срещу измамата спрямо финансовите интереси на Европейския съюз чрез наказателно-правни мерки в инициативите на Европейската комисия и по-специално мерките за борба с организираната е, престъпност, е, стана ясно, че никоя една от инициативите не е пряко и единствено насочена към организираната престъпност, а обхваща е, различни видове измами. Става дума за инициативи е, които включват е, многократни измами или еднократни измами. Още веднъж е, казвам, че проблема тук е невъзможността да се получи надежна информация и, и данни. по отделните казуси. В заключение смятаме, че и не е възможно да се намери, да се даде окончателен отговор на въпрос, въпроса какъв е размера на измамата спрямо финансовите интереси на Европейския съюз. Е, същевременно европейските институции, европейските агенции, държавите членки не използват една единна дефиниция на понятието организирана престъпност. Е, много малко е наличната статистика по е, този въпрос или поне тази, с която ние мож, можахме да разполагаме, за да е, извършиме това изследване. Е, борбата срещу измамата прямо спрямо финансовите интереси на Европейския съюз не може да се отъждестви с борбата срещу организираната престъпност като цяло защото в борбата с измама има повече елементи, тя има много повече аспекти, отколкото е, е, борбата срещу организираната престъпност като такава. Ние формулирахме няколко препоръки. Смятаме, че основните, които са записани тук, ние препоръчваме да се използва една единна и дефиниция на организираната престъпност, на понятието организирана престъпност, е, понятието измама, понятието европейски средства, понятието сериозно престъпление или тежко престъпление. И е, по, по, тази дефиниция трябва да се възприеме от всички европейски институции, агенции и държавите членки. Също така е, различните казуси да бъдат регистрирани съгласно едни и същи е, критерии, за да, за да могат е, да се от е, да се открият начините за съпоставяне на различните казуси и да могат да се открият връзките между измамите от една страна и организираната престъпност от друга. Смятам, че европейските институции и агенции трябва да бъдат изрично натоварени с задачата да се борят срещу измамите а, с евро, спрямо европейските финансови средства с а, извършени от организираната престъпност. Смятаме също така, че трябва да се насърчават изработването и изпълнението на постоянни програми за превенция на измамите от организираната престъпност, е, като същевременно се организира обучение за е, работещите в отделните звена за превенция и разследване. Също така да се е, изработват, да се изработят необходимите методи, средства и да се разполага с необходимия софтуер, и е, да се е, отпуснат необходимите средства за издирване на е, потенциални из, измами и за провеждане на изследвания и оценки на организираната престъпност и защита на интересите. Благодаря, госпожин Венцин. Сега давам думата на господин Торо. Mm, той ще говори за опита на белгийските съдебни власти в борбата срещу злоупотребата с финансови средства на Европейския съюз. Моля нашите оратори да не прехвърлят отреденото време, а, иначе няма да остане време за дебата, както бяхме предвидени. Господин Торо. Euh, Благодаря ви. Случаят, който ще ви представя, е действителен случай. Това е казус, който който даде повод за преследване в Белгия и работата продължава, тъй като лицето беше осъдено в първоинстанционния съд и след това внесе в възивна жалба. За какво става дума? Това е един случай, който, е, като говорим за престъпност, е, относително често срещано явление. Този казус а, е, излиза извън рамките на Белгия, а, не само извън Белгия, но и извън границите на Европейския съюз. Вие знаете, че Европейския съюз има около 100 120 постоянни представителства извън Европейския съюз, в различни столици, градове и те трябва да сключват известен брой обществени поръчки. Това са обществени поръчки, които по някой път имат финансово изражение доста големи суми и тук в нашия случай за какво става дума. Ние сме в Украина, в Киев. Европейския съюз участва финансово, много активно в финансирането на закупуване на въглища, защото ние не искаме Чернобил да почне да, да работи отново. Европейския съюз участва финансово и се изключват обществени поръчки за закупуването на огромни количества въглища и това нещо минава през постоянното представителство на Европейския съюз в Киев. Стоеностите са доста високи. Тук записах общо, това са 80 милиона това са четири отделни партиди по 20 милиона и за които се бяхме обърнали към международни е, дружества, които доставчици на въглища. И какво се получава в един момент? Едно лице се свързва с е, международни доставчици, като им предлага е, едно благоприятно за тях решение в, до толкова, доколкото те са готови да, да, да дадат 2% от е, 80-те милиона, това са милиони 600 хиляди, което са много пари. И всъщност какво се получава в определен момент? Обществената връзка беше възложена на чешко предприятие, но което предприятие също се контролира от предприятия, които са в Украина. И някои други предприятия, естествено, отпаднаха от този пазар, между които имаше предприятия е, шведски, френски и също англо-руско е, дружество. И това англо-руско дружество се оплаква в един момент в ОЛАФ, защото е получило е, имейли с съдържанието, с предложението всъщност за корупция. Първо е поискано 4%, са поискани след това 2%. И това, което искам да ви говоря е по-скоро за гледната точка на Белгия, тъй като преследването започва в Белгия. Но няколко, в този вид ситуация има няколко проблеми, които трябва да бъдат решени. Това са относно, основно проблеми с международно сътрудничество, вътрешно право, прилагане на това вътрешно право и извън рамките на дадена държава. И всъщност кои са основните неща, на които трябва да имаме предвид? Първо, предварителното следствие, как се откриват фактите, как започват да има информация, като се знае, разбира се, голяма част от тази информация е в Украина и другаде. Освен това, трябва да се намери една държава компетентна, която да се занимае с преследванията. Е, тук стана в Белгия, но нема. други страни също са заинтересовани. Има също проблеми с материални и териториални компетенции на белгийските вла... Е, съдебни власти, а освен това и а, а, това разследване, което е успяло, е успяло именно благодарение на сътрудничество между няколко държави членки. И е, първоначалното, предварителното следствие в един такъв случай на корупция в рамките на Европейския съюз европейските институции, особено когато те са извън е, Европейския съюз, трябва да се разполагат с вътрешен инструмент, за да получат е, необходимата информация. Т.е. един орган, към който се обърнете да получат информация в самото начало на следствието. И тази институция тук, е, това е ОЛАВ, който е административна институция, има независим статут, независимо, че органически е свързан с Европейската комисия. ОЛАВ разполага с е, редица правомощия и в случая Олаф е била сезирана от тази е, англоруско дружество, което е получило всъщност поканата от това лице. И Олаф започва вътрешно разследване и е, Олаф си дава сметка, че този имейл всъщност беше получен в Москва от това дружество, но не пряко от, от е, а всъщност е имейла е минал през няколко държави членки когато няколко страни изобщо, когато се проучват различните сервери и, и други сметки, всъщност това е минало през Люксембург и Олаф си дава сметка, че всъщност проблемът е в самата Украина. И следствие събраната информация, Олаф провежда предварително следствие, отива в Украина в представителството, Дава си сметка, че мейлът е, е пуснат от е, работното място на един от служителите в е, постоянното присъствие. И след, следват, разбира се, проучване, разследвания и се откриват и други имейли, които са изпратени на други предприятия. Това е проблемът, с който ЛАВ се сблъсква. Има жалба, получава допълнителна информация и си дава сметка, че съществува сериозен проблем с тези договори за доставка на въглища. А, какви проблеми да се решават? Първо, Европейския съюз не разполага с преки наказателни функции, трябва да мине през различните държави членки, за да може да упражни а, своята, своите правомощия на защитник на интересите и оказва се, че няколко държави членки могат да бъдат компетентни. Първо, защото Олаф си дава сметка, че автора на, на това правонарушение има двойна националност, живее в Киев, но също е белгийски, има португалски и белгийско гражданско, гражданство. А, мястото на нарушението а, Украина, оттам тръгва съобщението, но това може да бъде и Чешката република, която е мястото, където където е дружеството, което е получило поръчката, може да бъде в Люксембург, може да бъде в Обединеното кралство, така че има различни държави членки, и проблемът за Олаф е добре. На практика с този вид проблем, кой ще се занимае с това разследване? Досието е предадено на Белгия по причини, които са специфични за ОЛАВ, които се осланят на нормативната редба на Белгия, пък и контактите, които са осъществени между различните страни и ОЛАФ. И първото нещо, което трябва да бъде направено е да се да има консултация между прокурорите и е, бългийския магистрат. Всъщност, когато получи това досие, той си задава въпрос е, дали той е компетентен, е, има правомощието да извърши тази работа и това е негова работа или не. Така че се провеждат консултации чрез Евроюст в Хага. Ние сезирахме представителят на Белгия, в Евроюст и той организира това съвещание. Така че събрахме сме няколко представители на няколко страни, Люксембург, Англия, Чешката република и също така имахме възможност да се съберем и с други партньори. Последствие. Споразумяхме се да, запъл, да бъде започнато разследване. Белгия ще се занимае с досието. Искам да припомня, че лицето има също и белгийско гражданство и е, Белгия разполага с наказателни е, разпоредби, които отговарят на известен брой международни конвенции. Не знае дали знаете, но през 80-те години голям брой от е, международни конвенции бяха подписани и минаха през Съвета на Европа, Обединените нации и така нататък. И тогава Белгийското законодателство беше приведено в съответствие с тези конвенции и превижда е, предвижда съответните компетенции за Белгия, за да може да санкционира този вид е, правонарушения. И не е достатъчно да има материална компетенция, трябва да има териториална компетенция и тъй като Белгия санкционира корупцията, е, става дума за европейски служители и а фактите всъщност с събитията се случили в Украина, в чужбина. Белгийските юрисдикции, съгласно закона на Белгия, са компетентни, когато става дума за, когато става дума за европейски служител. И това лице може да бъде намерено и на белгийска територия. Това лице обаче не беше на белгийска територия но предвид националността му, гражданството, предвид, че работодателя си е тук в Брюксел, тогава беше решено, че а, това лице може да пътува в Белгия и тогава белгийските власти могат да бъдат а, компетентни за това. Съществуват също и организационни проблеми, трябва да може и организация да отговаря на тези проблеми, трябва да има вътрешна организация, това е федералната полиция към Министерство на правосъдието има право да получава такива жалби, така и да работи в чужбина, чрез едно доста широко, широка мрежа. Имаме също федералната полиция, а също така един съдя-следовател трябваше да из... Всичко, всички тези служби трябваше да извършат доста голям, доста обемиста работа. И разполагаме с закона, имаме възможните компетенции, имаме необходимите институции да действаме, все пак трябва и да се планира всичко това. И тази планификация, това планиране, всичко беше организирано на едно второ събрание в Еврожиста. На първото беше кой какво ще върши, а пък второто съвещание беше да се планира работата, тъй като трябваше да се работи и в чужбина. Имаше такива командировки в чужбина извършени бяха обиски в, в жилището на лицето и в бюрото на лицето. В Украина трябваше да се извърши доста компютърна работа и в Обединеното кралство или в други страни. Лицето пристигна в Белгия в рамките на обичайните си пътувания и лицето беше арестувано на летището и след това, разбира се, задържано и а, нещата се развиха положително и това е до голяма степен благодарение на планирането, което беше извършено и добрата организация. Успяхме да съберем на различни прокурори от различни държави на едно и също място. Също така ползвахме и сътрудничество от страна на украинските магистрати и Евражиста можа да говори от името на Европейския съюз, като разбира се, това е винаги много, много положително, което е трудно в международното сътрудничество. Трябва делото да бъде много интересно, интересно за всички, за да може да се работи. Затова се състояха съвещания в Хага с украински магистрати. Разследването проте, протече е, много добре. Лицето беше арестувано, беше преследвано пред Белгийски съд. Е, сега вече е произнесена присъдата. Имаше допълнителни разследвания, които трябваше да бъдат извършени, за да се видят какви, каква е собствеността на това лице и допълнителни разследвания, за да бъдат предупредени други лица, където чието дружества също бяха конкуренти в рамките на същия търг за обществена поръчка а и да се види също дали други дружества не са били поканени за такава корупция. Получихме също и помощта на ОЛАВ, която е много важна, за не само за да имаме необходимата информация, да се извършват първите стъпки, но също така и бяха а, свалени редица имунитети, защото когато се работи в рамките на Европейския съюз, винаги трябва да се внимава, да се получи разрешение да бъде свален имунитета на лицето, което е заинтересовано, ако трябва да се разпитват някои а, лица. Освен това има неприкосновеността на помещенията. Не може така да влизаме в помещение на Европейския съюз без разрешително. Така че Олаф много помогна в това отношение. И мисля, че това беше в общи линии за начина по който прочетече това разследване, което позволи арестуването и осъждането на това лице. Ние много бързо действахме в а, а, това дело и лицето не му успя да получи нито стотинка от това, което беше поискало. Благодаря. И мисля, че това е най-важният аспект. Благодаря, господин Торо. И сега давам думата на господин Келер което представлява митническите власти на Германия, който ще говори за своя опит в рамките на борбата срещу корупцията и измамата за, в ущърп на економическите интереси на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа депутати, днес говоря пред вас в качеството си е, на ръководител на отдел е, в е, службата за митническо разследване в Келн. Част от моята задача е борбата с организирането престъпност, изпирането на пари, защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, контрабанда на наркотици и цигари. Изобщо е, цялът, целият комплекс от теми, е, които имат отношение към европейското равнище. това съм със себе си е, и някои експерти които провеждат разследвания, възложени им от германската прокуратура, както в Германия, така и в сътрудничество с други страни членки. Това, което ще се опитам да направя, е да обобщя няколко комплекса от разследвания във връзка с отпускането на европейски средства, на европейски субсидии. Започвам веднага по същество. Европейския съюз предоставя под а, името САПАРТ, ще ползвам често това съкрещение, това е съкрещение от Special Accession Program of Agricultural Rural Development. Европейския съюз а, не отпуска за периода 2000-2006 година около 350 милиона евро за страните кандидатки България, Румъния и Хрватска, за да може е, по този начин да се насърчат е, промените, структурните промени в е, аграрния сектор и да се подготвят страните за участие в ОСП. С тези средства се финансират селското стопанство и съответно преработвателния сектор на селско-стопанска продукция. Получатели на средствата са най-вече предприятия за преработка на селско-стопанска продукция, които получават за закупуването на нови машини около 50% от тяхната цена. Подаването на проектите и изплащането на средствата става посредством националните агенции САПАРТ. Програмата САПАРТ се управлява изцяло децентрализирано. Проверките се извършват от Европейския съюз едва в последствие. Тук ще става дума за а, цената, фактурираната цена на машините. Ще чувате често това понятие. Виждате сега тази схема. Тя е доста упростена. На практика нещата са доста по-сложни. Това е, една, това е идеалния случай. Цената по каталог, ако е действително продажна цена, а, ще бъде добре. Ако е такава цената от 100 000 евро, а, като субсидия се получават 50 000 евро, а и получателят осигурява другите 50 000 евро като самоучастие. За целта бенефициента, получателя на средствата, трябва да представи три сравнителни е, оферти. Това е нещо, което се изисква и в Германия, изисква се по стандарт при възлагането на обществени поръчки. Избира се след това най-изгодната оферта. В моя случай това би била цената по каталог. Цената на измамниците обаче е цената, която ще трябва да бъде заплатена от проекта, да бъде колкото може по-висока. И тази цена обикновено е над обявената в каталога цена. По време на разследванията бяха установени три начина за манипулиране на цената може да бъде подадена една завишена а, оферта подадена от фирма-производителка, която ще бъде облагодетелствана в рамките на друг проект. Друг начин е да се включи посредник между купувача и продавача или пък да участват фирми собственост на посредника. Посредством включването на посредници се увеличават, се завишават цените. Това е обикновено най-често срещания случай, тъй като предлага особено големи възможности за усложняване а, а, на нещата. Подават се също така и напълно фалшиви а, оферти чрез използване на най-модерна компютърна техника. Сега ще ви а, покажа как работи измамата за закупуване на машините. Заплащането по по-висока оферта завишава цената платена от проекта. Разликата между действителната цена и завишената цена се изплаща в последствие посредством така наречените обратни плащания. Ще ви покажа на следващия слайд как става това при първата альтернатива се процедира последния начин. Продавача изплаща разликата в цените директно на купавача. Втория начин е продавача да изплати завишената сума, която е 50% от продажната цена, като комисионна на посредника. Той задържа една част, между 6 и 8%, 5 и 8% за себе си, като и останалата част от средствата ги превежда на купувача. Трети вариант е продавачът да си открие сметка, собствена сметка и с тези средства да финансира закупуването на други машини или оборудване за купувача. Ето това са трите схеми, които са използвали участниците в констатираните деяния. В първия комплекс, който разследвахме, САПАРТ 1, размера на присвоените средства по САПАРТ е 7,5 милиона евро средствата, които не са изплатени на България след разкриване на измамата, възлизат на 28 милиона евро. През 2008 година съда в Аугсбург осъди немската фирма, участвала в тази схема, на 2 години и 9 месеца лишаване от свобода. Е, присъда, която ефективно е влязла в сила. Това е едно доста високо, доста тежко наказание, съгласно германското право. Е, по САПАРТ 2 е, бяха образувани други производства срещу германски производители на машини за преработка и опаковка на продукция. Констатираната щета за Европейския съюз в момента възлиза на 40 милиона евро. След разкриване на нередностите, Европейската статистика води, извинявайте, Европейската комисия води статистика за присвоените средства тези средства се е, удържат на съответната държава от полагащото и се финансиране. В е, рамките на разследванията е, направихме множество пътувания до България. Там се сблъкахме с следните проблеми. Първо трябваше да анализираме документи, написани изцяло на кирилица. Липсваше копирна техника в съответните служби. Трябваше да обработваме документи, съществуващи само под формата на безкрайни специални хартиени ролки. Четвърто, разбирането за правото, схващанията за правото в България и Германия бяха различни. Разкритите в България случай на измама получиха един доста широк отзвук в международната преса. Е, след първоначалните проблеми сътрудничеството с България рязко се подобри, след като Европейския е, съюз блокира 140 е, милиона евро, които трябваше да получи България под формата на субсидии. След стъпане във власт на новото правителство през юли 2009 година, както и след присъдата срещу един от основните обвиняеми в България през юни 2010 година, осъден на 12 години лишаване от свобода, беше констатирано рязко спадане на желанието за сътрудничество от страна на България. Между другото, тази присъда за 12 години лишаване от свобода не е влязла в сила и обвиняемия продължава да бъде на свобода. Главната прокуратура, с която си сътрудничим в София, си сътрудничи с криминалната служба в Мюнхен и в това сътрудничество констатираме, че не е започнало разследване по повдигнато обвинение в България и за това си задаваме въпрос какви мерки изобщо е взела България срещу измами с европейски средства. През октомври 2011 година беше получено в Германия извадка от съдебното решение за прекратяване на наказателните производства и на разследването. Това е един документ с обем 168 страници. Непонятно за нас е в тази връзка по каква причина в България няма събрани доказателства. Още повече, лица, живущи в България, са подали проектите и са задвижили процедурата за получаване на европейски средства. От гледна точка на а, Германия, прекратяването на производствата в България не е логично и е а, неразбираемо. А, това схващане се споделя и от двама баварски прокурори, които следят а, отблизо реформата в съдебната а, система и познават както САПАР, така и българското правосъдие в подробности. Какво можем да направим? Сега ще дам съвсем накратко някои е, предложения. Първо, можем да създадем централно наблюдение на пазара или пък да определим ориентировачни е, цени. Е, това ще допренесе за това да се констатират какви са пазарните цени на машините и ако се подават проекти с завишени цени, това да стане много бързо ясно. Второ, Второ предложение от наша страна е да се провеждат засилени и неочаквани проверки в страните членки в кратък срок след изплащане на субсидиите. И трето предложение последователно и бързо блокиране или съответно искане за връщане на средствата, ако съответната страна членка откаже да окаже сътрудничество. Така, дами и господа, не успях да се вместя съвсем в рамките на предоставянето ми време, но случаят е много комплексен. Надявам се, че може да си направите изводи за вашата работа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на доктор Келер. А, мисля, че това, което разказахте, буди тревога. Благодаря, господин Келер самата аз съм много разтревожена от това, което чух от вас. Разтревожена съм за това, че България бездейства. България е страна членка. Очевидно нещо не е наред. Аз споделям вашите опасения във връзка с все още неизяснените въпроси. И сега ще дам думата на последния оратор от първия блок на госпожа Изабел Ягуцо, ръководителка на отдел в ОЛАФ тя ще ни представи анти... стратегията за борба с измамите и нейното прилагане на практика. Благодаря, госпожо председател. De, de cette invitation. Благодаря, че ме поканихте да участвам в работата на вашата комисия. Ще представя някои от дейностите, предприяти от Европейската комисия за превенция на измамите и смятам, че това може да бъде е, едно една отправна точка за дискусията. Някои от експертите обясниха, че е необходимо да се вземат повече превентивни мерки. Сега в начало цифрите на измамата. За 2011 година, съгласно доклада на ОЛАФ, Размера на измамите представлява 404 милиона евро. След проведени разследвания от ОЛАФ 691 милион евро са били възстановени. Тази сума е много така крупна, защото в един от казусите всъщност възстановяването е 389 милиона евро от Италия. Става дума за един казус на измама в Калабрия. А тези цифри отразяват загубите за Европейския съюз и за отделните държави членки около 10% от казусите, разглеждани от ОЛАФ, са казуси пряко свързани или до известна степен свързани с организираната престъпност, но обикновено раз, раз, размера на щетите или на измамата е много по-голям, отколкото в останалите случаи, защото става дума за структурирани, органи, организирани мрежи, които разполагат с много методи и средства. Но цената на а, измамата е много повече, отколкото размера на сумата а, сама по себе си. Това означава много, много проекти, които просто в последствие няма да се осъществят и на практика има много по-голяма е, последваща цена Същевременно има и е, така наречената социална цена и цената на доверието, което според мен е много по-важно. Защото е, из, измамата не е само в ущърп на а, бенефициари Бонафиде, а е, из, из, измамата също така ще предотврати прилагането на известни е, политики на Европейския съюз и същевременно накърнява образа, имиджа на Европейския съюз. 444 милиона евро е голяма сума, но в сравнение с целия бюджет на Европейския съюз това не е огромна сума. Но психологическите последици са много по-тежки, защото на, на, на практика се накърняват много от политиките, образа на, на много от политиките на Европейския съюз. Печалбите вследствие измами, извършени е, спрямо средствата на Европейския съюз могат да финансират в последствие престъпни дейности и развиване на престъпни мрежи. За това е необходимо всички е, оператори, участващи в управляването на европейските средства, да участват в борбата срещу измамата. Затова Европейската комисия прие през юни 2011 година една е, е, стратегия за борба с измамата, която има за цел да насърчи мерки за превенция и за борба с измамата преди приемането на многогодишната финансова рамка. В... Тоест, комисията е, реши да е, задълбочи и разшири обхвата на мерките за борба с измамата в момента на представяне е, перспективите за нова финансова рамка. Е, целта е да се е, изработат е, методи и средства за установяване и на казусите и на измамите и възстановяване на средствата. В това е свързано много повече сътрудничество между държавите членки, между комисията и държавите членки, сътрудничество с трети страни, като обаче основната цел на комисията беше да помете собствения си двор първоначално. В стратегията са залегнали много различни дейности, но ще се спра на четири от тях. Първо, разпоредби, правни разпоредби, залегнали в многогодишната финансова рамка, стратегическа рамка за борба с измамите – стратегически мерки за подобряване системата на обществените поръчки и мерки за борба с контрабандата на цигари и алкохол на източната граница на Европейския съюз. Ще се опитам да бъда колкото се може по-бърза. Целта е в многогодишната финансова рамка да залегнат разпоредби за борба срещу измамата. Подчертавам го и, и, и, и наблягам на това, тъй като в момента Европейския парламент работи по изработването на многогодишната финансова рамка и а, е, документите, които, са, а, е, които разглеждате, съдържат а, е, мерки и клаузи за борба с измамата. Същото вържи и за другите предложения на Европейската комисия. Също така Целта на комисията беше отделните служби да се включат активно в борбата срещу измамата и от 2013 година нататък всяка генерална дирекция ще трябва да приеме своя собствена стратегия за борба с измамите. Разбира се, става дума предимно и на първо място за генералните дирекции, които управляват средства и които трябва предварително да ем, направят оценка на рисковете, да направят е, да изработат е, приоритети и да предложат мерки за бързо реагиране в случай на а, установяване на измама. Второ, работа с държавите членки. Държ, държ, държавите членки управляват съвместно с Европейската комисия около 80% от средствата, т.е. те трябва да участват в приложението на всички мерки. Държавите членки трябва да бъдат насърчавани за по-широк и постоянен обмен на добре практики и информация. Самите те трябва да изработат стратегии за оценка на риска на национално равнище, да усъвършенстват методите за установяване и е, отчитане на е, измамите, защото ако погледнете годишните доклади на ОЛАФ, ще видите, че процента на ем, отчетените измами са много са, са различни в различните страни. което не означава, че някои страни работят повече, по-добре или по-зле от други. Също, същевременно процедурите на възстановяване на средствата трябва да бъдат много по-ефективни в отделните членки, за да може в крайна сметка е, цената на измамата да бъде платена от самия измамник, а не от е, данекоплатеца тъй като е, Европейската комисия си възстановява средствата от държавите членки, т.е. от държавния бюджет. Затова държавите членки трябва пък да си възстановят средствата от извършителите на измамата. И а, е, още един е, приоритет борбата срещу с, с, с контрабандата на цигари на, по източната граница на, Европейската, на Европейския съюз. Там има много ясни е, връзки между организираната престъпност и е, загубата за Европейският съюз е от, в размер на около 10 милиарда годишно. Същевременно тази е, престъпна дейност е, финансира международната организирана престъпност и нейните структури и е, носи много големи, много големи печалби при минимален риск. Тоест, е, контра, контрабандата на цигари води до високи, високи почалби и може обаче да доведе и до развитие на други контрабандни канали. Целта на стратегията целта на стратегията е да има по-координирани действия за борба срещу тези явления, да има съвместни а, единици а, за борба срещу организираната престъпност с представители на различните мистически власти и през 2013 година комисията ще излезе с едно много по-разширено съобщение за мерките за борба срещу търговията на цигарите. Помолиха ме също така да се спра и на, на бъдещите законодателни предложения на Европейската комисия комисия пред, предложения, които ще имат за цел да а, правната рамка. През юни 2012 година бе, на, бе внесено предложение за директива за а, въвеждане на а, наказателни мерки за срещу борбата, в борбата срещу финансовите интереси на Съюза, за ам, доближаване, приближаване на естеството на, на мерките, намиране на общи дефиниции е, и съпоставимост на методите. В, бъде, в бъдеще ще бъде предложена проекто директива за защита на еврото срещу фалшифициране и създаване на офис на Европейския прокурор. Предложение ще бъде внесено следващата година от Европейската комисия и ще бъдат внесени и предложения за улесняване на процедурите. Е, е, изслушах е, немския колега и виждате, че държавните, различните държави реагират по много различен начин. Това още веднъж доказва колко необходимо е създаването на служба на Европейския прокурор. Благодаря. Сега ще преминем към дебата. Най-напред ще изслушаме координаторите и колегите по две минути на изказване. Най-напред да чуем въпросите и след това вече ще се обърнем към нашите оратори. Като разбира се, моля да уточнявате към кого се обръща вашия въпрос госпожа Василино. Благодаря, госпожо председател. Трябва да ви кажа, че първото изявление описа едно доста черна ситуация, тъй като се започна с анализа на ситуацията, е, дефиницията за организирана престъпност, е едно, че започваме от нула, а всъщност ние сме доста позакъснени да се справим с известен брой ситуации. Явлението организирана престъпност е динамично явление, което непрекъснато се променя, то се е, раздвижва, говори се за злоупотреби, за измами, а не се борим по адекватен начин с това явление. Мисля, че има някакво нарушение, нарушен баланс между двете. Това, което липсва е превенцията едва сега говори за превенция, за общи инструменти, за определения на правонарушенията, определения, които трябва да бъдат общи. Това е необходимо. Ако трябва да определим какво, що е организираната престъпност, трябва от на самото начало да се определи и що е правонаруш... правонарушение. И питам се дали имаме достатъчно воля за да напредваме в тази посока. Дали действително искаме да въведем мерки, общи мерки, които да позволят да се борим срещу организираната престъпност с всичките и нейни отклонения. До сега може би не е правено достатъчно, не е действано достатъчно ефикасно, но съществуват инструменти. Може би те да не са подходящи, да не са ефикасни, но има инструменти и трябва да използваме това, което съществува. Освен това, съществува и въпроса за контрола на тези престъпни действия. Има ли, има ли някакъв контрол, който да се провежда или по-скоро се търси информация, съобщава се какво е направено, дали е, това е достатъчно. Благодаря, господин Ньютон Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички оратори за интересните изложения. Един въпрос имам към господин Венсинг. За мен беше изключително разочароващо а, да чуя тези а, средства, присвоени вследствие на измама. Интересно е, е, след като парламент е платил за това изследване, за какво са били предназначени иначе тези средства? Не мога да се разчета записките, признавам, но Какви са разходите за провеждане на разследвания и кой е платил тези а, разходи? А, фактурите за направените разходи представени ли са на а, страните членки? Белгия ли плаща за тях? Кой ги поема? Би било много интересно да знаем това. И още няколко въпроса имам за а, стойността на средствата, присвоени от Европейския съюз. Чух 40 милиона, 140 милиона а, евро. Не знам дали правилно съм си записал. Един въпрос към госпожа Ягу за 440 милиона евро чух от нея. 600 и няколко милиона евро, 240 милиарда чух също така. Може ли да ми обясните защо са толкова различни е, цифрите? И още два въпроса към е, госпожа Ягозо. Защо наблюдавате само контрабандата на цигари от източна Европа? мисля, че производителите на цигари сами могат да мерят тези е, загуби, но има много други е, продукти, които по контрабанден път е, достигат до нас. Става дума за фалшифицирани продукти, например на Западните Балкани. Защо не водите статистика за тази контрабанда? Благодаря, господин Сандерга, за ГУЕ. Благодаря. Искам да благодаря различните изказали се колеги, но имам един въпрос, който е за господин Торо. Един въпрос. А, имаме малко чувството, че тази история, която разказахте, в крайна сметка е положително, с положителен завършек. Е, вие сте успели да осигурите добро сътрудничество. Други оратори казаха, че има добро сътрудничество с Евържа. Всъщност е, имало е осъден е, виновно лице. Правилно ли разбрах, че всъщност това беше една история, която е завършила положително или нещо може да бъде подобрено във всичко това? Дали имало моменти, в което които нещата са могли да бъдат по-добри, ако имало различни инструменти или различни правила. А другият ми въпрос е за господин Венцинг от Pricewaterhouse. Бяхме доста разочаровани от отчетът, който беше подготвен. Как европейски, как организираната престъпност се възползват европейските фондове. Всъщност не можахме да получим конкретна информация, точни цифри, конкретни цифри. И разбира се, това разследване вече беше проведено преди година-две и може би нещо се е променило за тези две години. Но дали правилно разбрах, че основният проблем, с който се сблъсквате, е, че някои европейски институции използват парите на дънакоплаците, а са отказали да дадат информация, независимо, че многократно Европейския парламент, Евро... Комисията по бюджетния контрол са поискали да има по-добро сътрудничество с вас, вие, които извършвате това проучване. Правилно ли съм разбрал, че вие сте в една ситуация, при която някои е, европейски институции са отказали да дадат е, информация относно проблемите, свързани с организираната престъпност. Просто искам да знае какъв е вашия анализ на сътрудничеството с Европол, с Еврожу, с ОЛАВ и тяхната готовност да предоставят информация и какво е вашето общо чувство. Оптимист ли сте е, за борбата срещу организираната престъпност следствие опита, който сте придобили по време на извършване на вашето проучване. Председателката, благодаря. Благодаря, господин Дойонг. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на различните изказвай се. Е, за съжаление не можах да чуя и началото на изказването на господин Венцинг. А може би е, някой от моите въпроси ще намери своя отговор в това, но все пак има известен брой препоръки които бяха направени, които са доста неясни и което е за, важно за нас, комисията, е да започнем конкретни стъпки в борбата срещу измамата. И именно поради тази причина, ако може да ми цитирате пет а, конкретни дейности, които могат да се извършват в рамките на съществуващата правна система. И дали може да отидем и по-далеч. Същия въпрос е господин Торо. Съгласен съм с това, което каза колегите. Всичко това ми изглежда много положително и това означава, че системата работи добре. Или вашата практика на терена ви кара да правите известен брой а, предложения, съвсем конкретни, за нашата комисия. А освен това се обръщам и към комисията с два въпроса, или по-скоро една забележка в началото. В документа, представен от комисията, се говори за предложение за европейски прокурор. Това би трябвало да реши проблемите, но като виждам какви са реакциите на националните генерални прокурори, има най-различни схеми, модели, има много объркване, застъпвания на правомощия. Тъй, че моят въпрос е следния. Дали е толкова лесно да се представи европейския прокурор като някакво решение. Като решение то. Освен това, исках да добавя това, като се говореше за цигарите. Аз се занимавам с проучването Херкулес 3 и ми се струва, че има програма, която касае общо всичките продукти и дали комисията не се съсредоточава твърде много само върху една тема. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Гон. Въпрос е към господин Келер. Миналия декември съдът в Мюнхе осъди представители на Вешовщад за участие в схема за даване на подкупи при закупуване на вод подводници от Португалия. Как в те, подобни мрежи, в които участват политици, отговорни длъжности, лица, са на, на, на практика биват само а, глобявани, а не се е, не биват подвеждани под съдебна отговорност. И един въпрос към госпожа Ягузо. Много беше интересно това, което казахте за начините за усъвършенстване, средствата, методите за възстановяване на а, средствата, за да не са те на а, да не Но Как как да се даде по-голяма гласност на различните казуси? Как да не се, не може ли да не се, трябва да се навлегне на някои методи, като например фалшивите фактури, които е, португалски банки са, знаете, в момента е нашумял този казус, защото на практика става дума за едни фал, фал, фал, фалшиви фактури, за които няма нито продукти, нито услуги. Така че е, има различни проявления на всичко това. Същевременно, времено не се, не се прави нищо по опитите на на Швейцария за така наречената афера Рубик. Става тук, тук става дума за огромни, за огромни суми, 4 милиарда португалски средства само в а, Швейцария. след, а след всичко това се оказа, че само 240 милиона са върнати на Португалия. In the Troika that is overseeing the adjustment program. Как никой не може да накара португалското правителство да проведе разследване по цялата схема за е, измама и да предприеме мерки за възстановяване на средствата. А сега господин Скилакакис. Well, thank you, madam. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да повторя въпроса на госпожа Гон. Uh, cases относно подкупите. Тук става дума за подкупите, раздадени от Сименс в Гърция. Знаеме, че огромно количество средства е било изразходвано за подкупи в Гърция. И когато най-после беше проведено разследване, се оказа, че това разследване просто не доведе до никъде и съвърши с един компромис и едно между всички участващи страни. И сега искам да задам един въпрос на госпожа Жегузо. Казахте, че на, на практика няма статистика, да, статистически данни относно размера на измамите. Но Можете ли поне да ни кажете кои са отраслите, кои са регионите, където има системна корупция и измами с спрямо интересите на Европейския съюз. Има много а, случаи на подкупи, а, които са докладвани от а, Transparency International. Вие разполагате ли с а, данни и доказателства за това? Защото, как, както знаете, на, на, на, на практика а, има а, корупция във всички, а, във всички служби, във всички страни, като дребни, дребни подкупи, като например в митниците и така нататък, но дребни е, дребни, дреб, дребни подкупи и сумата от дребните подкупи води до една крупна сума от е, подкупи. Така че провеждат ли се разследвания за системната корупция в дадени служби, в дадени страни? И можете ли да провеждате една цяла серия разследвания, ако Олаф реши, че това е необходимо? Молдър. Господин Молдър има думата. Аз също изслушах с голям интерес е, всички изказвали се. Най- е, Впечатляващото за мен в доклада на господин Венсинг беше отсъствието на всякакви данни на европейско равнище. От 50 години насам имаме обща селско политика, регионална политика и така нататък и все още нямаме никакви конкретни данни за измамите. Това е най-малкото изненадващо. Господин Келер, за България. Вие имате доказателства, а прокурора в България е прекратил производството. Това ли е края на историята? Нищо ли не може да се направи по въпроса? Доколкото разбираме, прокурор е некомпетентен, доколкото разбирам от вас. Госпожа Ягузо. Измамите през 2011 са били в размер на 404 милиона. 681 милиона средства са били върнати. Изненадващо е, че сте върнали повече, отколкото са били присвоени. Последния желаж да се изкаже госпожа Габриел. Мерси, мадам ле президент. Аз ще повторя двата, два от въпроса, които вече бяха зададени. От една страна, че липсват данни в презентацията на господин Венсенк. Как може да получим такива данни? Как може да има една актуализирана база данни? И второто нещо ще поставя ударението пак върху превенцията. Каква политика, каква по конкретна програма ще засили това измерение, превенцията. А има един въпрос за господин Торо. Когато става дума за случай като този, който представихте, къде е границата между всъщност корупцията и злопотреба с служебно положение? Е, ако това лице е така успяло да го направи, това е позицията, благодарение на позицията, която има в е, институциите и разбира се, наказателните последствия не са същите. И за господин Келер реагирам също като българска парламентаристка и съм чувствителна към това. Аз съм също и член на комисията, комисията по земеделие. Да, ние сме, вече ни е писано тази стратегия САПАРТ, фаралите на СЕПАРТ. Все пак трябва да помислим малко повече по различните механизми на контрол. Искам също да добавя също и а, относно фактическите данни. Това дело продължава. Искам само да припомня, че съда в София произнесе на 29 мая 2010 година присъдата. Беше потвърдена през юни 2011. За сметка на това пък трябва да припомни, че преди два дни Възивният съд в София е уневинил господин Николов и неговата съпруга, но процедурата не спира до тук. Досието се препраща в административния съд, защото Възивният съд признава, че има някои факти, които не са установени. И за мен това, което ме притеснява, въпроса, който си задавам, това е едно дело, което продължи дълги години, от 2002, 2006, 2008. Един въпрос, който си задавам, как това е било, могло да бъде възможно без да има политическа протекция? Това е въпросът, който си задаваме. Това е един деликатен въпрос, но все пак искам да припомня, че господин Николов и господин Стойков, който беше негов съдружник, бяха двамата спонсори на социалистическия на президентската кампания на господин Парванов, социалистическия президент. И питам се как могло това нещо да функционира години, няма никакъв контролен механизъм, който да е могъл да спре тази процедура, още от установяването на първите факти. Освен това искам също и просто да задам въпроса каква е свободата на действие на европейско равнище, най-вече защото искам да припомня, че в тази ситуация господин Николов не е единствения, който управлял тази афера. Установено е, че има и други европейски представители, в други страни, имало и е също дружества, които са могли да функционират общо на Европейския съюз, на цялата територия и на определена част от територията. Така че въпросът ми е има доказателства, защото тези доказателства не могат да бъдат взети под внимание, за да няма такова противоречие от една страна произнесено присъда от съда в София, но решение, което се взема, е, което е различно от апелативния съд. И държа да благодаря на Европейската комисия и говорите на, на тази комисия, че преди два дни припомни, че Европейската комисия ще следи отблизо тази афера Сапарт. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Габриел. И преди да дам думата на говорителите, за да чуем техните отговори, мисля, че е, може да направим едно кратко резюме, защото малко закъсняхме спрямо втората група оратори и ще имаме и допълнителна информация. Говорихме за правонарушение, за корупция в областта на обществените поръчки, което е нещо много важно, което ще ни позволи да разберем как организираната престъпност забогатява. И един въпрос. Дали просто е нещо забравено или политиката не играе никаква роля, защото не говорихме за ролята на политиката спрямо значимостта на корупцията спрямо навлизането на престъпността в европейските финанси. Имате ли доказателства? Считате ли, че трябва да се изключи ролята на политическия свят, дори на високо равнище? Миналата седмица го припомних и пак го припомням. Именно в този парламент преди няколко месеца избухна един скандал. В моите очи, е, за съжаление, беше подценен. Някои журналисти се представиха като лобисти и бяха поискали среща с някои колеги. Бяха предложили известна сума пари, за да може те да внесат изменения, които трябваше да бъдат изменения в определена посока. До известна степен тези депутати се оттеглиха, дадоха си оставката, други пък решиха, че всъщност не са направили нищо лошо, но това беше много лош сигнал. И според вас дали политическия свят може да играе стратегическа роля, да или не? И давам ви отново думата. И най-напред господин Венсинг, но ще трябва да приключим до 10 минути с тази тема. Благодаря, имате 10 минути за 4 четиримата. Господин Венцик. Благодаря. Накратко, няколко думи. Да, буди загриженост това, че наистина не можем да изразиме оценките си в цифри. Съгласен съм с вас. Това е много разочароващо. Доколкото разбрах днес от госпожа Ягузо, Олаф смята, че 10% от измамите са свързани с организираната престъпност. Това е една нова цифра за мен, която, с която не разполагах до сега. Така че, поне можем да заключим, че се обръща а, е, специално внимание на това явление от страна на Олаф. От друга страна, преди две години ни се каза, че няма а, връзка между данните в базата данни на ОЛАФ и а, е, данните в Европол, защото има а, е, правни а, е, пречки, правни проблеми. Така че може би да погледнем е, по, по какъв а, начин работят а, бюрото за а, разследване на измамите в Великобритания и Бюрото за разследване на организираната престъпност. пет, искате пет, пет подхода, може би да кажа пет конкретни мерки. мисля, че трябва да има по-добър процес и процедури на скрининг. И още веднъж ще се, ще се позова на Великобритания те, те смятат, а, че трябва да се, из, из, да се провежда много по-щателна проверка на новопостъпващите на работа в фирмите, където се управляват европейски средства и това скрининг да бъде много дълъг. Благодаря. Що се отнася до разходите, за които става дума, не правихме такъв анализ. Това, е анкета, това е разследване е единственото в момента и през юни в Брюксел също един служител беше осъден на 40 месеца затвор, но и това нещо тече. Има още досиета, които не са завършени. А иначе за стоеността няма представа. Белгия пое ангажимента, както всички държави членки, да помогне на Европейския съюз, за да се бори срещу престъпността и да защитава нейните финансови интереси. Олаф от време на време представя досиета, сезира белгийските правосъдни органи и така нататък. Но, що се отнася но, вие ми казахте, че съм разказал положителна история. Разбира се, аз предпочитам хубавите истории, разбира се, но това, което искам да кажа е, че това е съвсем лично становище. Това, което за мен беше интересно в това дело, е, че добре, добре подчертаваше това, което е основно в преследването на този вид престъпност за европейските финанси. Това е един добър административен една добра административна служба и трябва да се работи, за да може тази служба да получава необходимата информация. Това, което също е основно, е да осигурим добро сътрудничество между различните магистрати от различни страни, т.е. да има институции, които да си сътрудничат. Ако ме питате за моето становище дали е полезно да се работи по уеднаквяването, хармонизирането на наказателното право, Лично аз не смятам, че е така. Но мисля, че трябва все пак да има една добра наказателна процедура, добро наказателно право и добра организация, за да може всичко това нещо да работи. Искам да подчертая също, че европейските страни се оценяват взаимно, както то се отнася до наказателна процедура, наказателното право, организацията, но в много страни има организация и е, мерки, които отговарят на, по адекватен начин на нуждите. Това, което може липсва е, за тези страни, които не разполагат с необходимите или с пълната организация или е, законодателство, има някои неща да се допълнят. Това, което е важно, е трябва да има и някой, който да бута, да <laughs> стимулира, да да кара всяка държава членка да, да, да, да изпълня своите ангажименти. Пък от друга страна е въпрос с финансирането, защото когато трябва да се преследва някакво случай на корупция и трябва да се търсят в Украина доказателства или друга някъде, все пак това е сложно, това нещо струва пари и една страна няма пряк интерес по някакъв път да изразходва пари да се занимава с такива разследвания да защитава европейските интереси. Така че понякога трябва малко такава една държава членка да бъде насърчавана и това са области, където трябва да работим упорито. Благодаря. Ja, ich glaube, drei Fragen, Komplexe sind an mich gerichtet. Три комплекса от въпроси бяха отправени към мен. Започвам с господин Мудър. Той е, е, спомена цифрата 140 милиона споменати от от мен. Това е еднократна сума, тъй като това бяха средства временно замразени от Европейския съюз. Що се отнася до присъдата на съда в Мюнхен, не мога да ви кажа подробности, тъй като не знам, но имам една обща бележка по това, което попитахте. В Германия поне в Германия не съществува престъпния състав организирана престъпност. Организираната престъпност е феномен. Извършителите биват наказвани не заради това, че са организирани, а заради това, което са извършили. По въпроса за размера на наказанието нищо не мога да кажа, тъй като в Германия съдилищата са независими, имат правото да определят наказанието но опита показва, че лишаване на свобода за срок по-дълъг от две години са редки. Това всъщност е тежко наказание. По въпроса за България, това как ще продължат нещата. Това, което ви представих е резюме на нашия опит с България. Всички въпроси са от вътрешната компетентност на България. Ние, германците, не можем и не искаме да се намесваме, тъй като това е всъщност намеса във вътрешните работи на България. България сама трябва да продължи да следи случая възоснова на информацията, която сме подали от Германия. Извършителите обаче си сътрудничат и от гледна точка на Германия не е напълно ясно какво е немското участие в целия процес. И тъй като а, Германия а, сама не може да определи какъв е размера на деянието, съда изпитва и съответните затруднения при определене на наказанието. Но а, това какво ще се случи в България е въпрос на решение на България. Така че е, аз не мога като германец да давам съвети за това какво трябва да прави България. България трябва възоснова на информацията, която има, да предприеме съответните наказателно-правни действия. Euh, Може би да се върна най-напред на цифрите. Давам си сметка, че допуснах същата грешка като един министр в. Франция, правосъдието, който каза, че за една година трима бяха избягали, трима затворници бяха избягали, бяха уловени и върнати обратно петима, така че всички се смяха. Така че, нека да уточним а, а, цифрите, така както са записани в а, отчетите двата доклада на ОЛАФ от 2011 година. През 2011 година бяха разкрити случаи на измама за 404 милиона е, което беше открито през 2011 година. За сметка на това пък тези 691,4 милиона, това е което е прибрано следствие разследвания на ОЛАВ, които са започнали по-рано. Тоест, има все пак а, някакво текучество, някаква приемственост. Това обяснява тази <laughs> разлика между цифрите, което на пръв поглед малко изненадва. Исках да сравна тези 404 милиона измами с 140 милиарда бюджет на Европейския съюз, за да кажа, че разбира се, 404 милиона не са малко пари, но от един общ бюджет от 140 милиарда, все пак това се оставя едно явление, което, независимо, че е значително, все пак остава нещо маргинално и сравнително малко. Това е, що се отнася до цифрите. Защо говорихме за цигарите? Е, да, това е въпрос, който често ни се задава. От една страна, Олаф работи в рамките на своите първомощия. Сега може да се говори за трафик на дроги, на наркотици. Това е наказателно нарушение, но няма наказ... такива европейски компетенции. Е, има, разбира се, други видове измами, е, фалшификации и от тази година Олаф развива своите правомощи и за друг, други видове измами. Но имаме едно по-специална компетенция в областите, които касаят е, е европейския бюджет и областта на цигарите. От една страна е този, който засяга чувствително европейския бюджет, тъй като имаме милиарди евро, така поне сме го пресметнали и където имаме компетенции, кое, които са много по-ясни, което не означава, че в други сфери ние няма да работим и други области на измами, Олаф също ще продължи да работи. Дали имаме средствата да разкриваме тези правонарушения. Да, Олаф се стреми да идентифицира известен брой правонарушения, най- най-вече на основата на службите на комисията и затова тази стратегия против измамите цели да насърчава службите на комисията да открива нарушенията и да ни доклада за тях. Но, от друга страна, ние работим и на базата на данни, за да идентифицираме рискови сектори, където има по-специфични рискове. Съществуват известен брой компютърни инструменти, които бяха развити от нашата генерална дирекция и които могат да покажат по непосредствен начин кои са секторите, където има по-големи рискове и да засилим контрола в тези области. Това са неща, които се работи, по които се работи все още. Така, европейския контрол, това не е решението прокурорът, това е едно от решенията, възможните решения. Защо е, мислим за това? Когато слушах немския колега, който разказваше различните поведения, различните подходи между различни държави членки, не само в рамките на САПАРТА, изобщо вижда се, че за различни дела, които обхващат няколко страни, реакцията на съдебните системи ще бъде съвсем различна. И по ред причини, правни е, и така нататък. И именно тук един от аргументите в полза на европейския прокурор е това, че е, в случая са засегнати интересите на Европейския съюз. Тогава трябва да се търси някакво общо решение, откъдето трябва да има сближаване на законодателствата и да потърсим някакъв инструмент, за да може този, това явление да бъде решено, но това са неща, които, по които се мисли още от години и това до година е, комисията ще даде някакъв отговор. И е, ролята на политиците. Да, ролята на политиката е да даде положителен знак, за да се каже, че този вид явления е недопустим. Това е нула толерантност. Това е ролята на политиците. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Ягузо, благодаря на всички гости от първия панел. Ако имате още въпроси или коментари, моля писмено да ги подадете към секретарията. Сега искам да поканя ораторите за втория панел, в който ще става дума за превенция на измамите и корупцията в сектора на обществените поръчки. Първи оратор ще бъде Яно Сперток по темата за превенцията на корупцията и инструменти, използвани в процедурите за възлагане на обществени поръчки. След това ще дадем думата на Бруно Фратази, представител на Италианското министерство на вътрешните работи. Той ще ни представи проект на Капачи. You can sit here. Okay, okay. You can start. Madam President, thank you so much, and this is a great pleasure. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че мога да говоря пред Европейския е, парламент. Аз също съм член на Европейската общност, но искам да внеса една по-различна перспектива в е, разговора. Искам да а, кажа няколко думи относно последните тенденции, наложили се а, в а, процедурите за възлагане на обществени поръчки, като последица от кризата. А, и ще ви предоставя някои данни в подкрепа на основните ми послания. На този слайд може да видите трите основни послания първо, размера на пазара за обществени поръчки и съотношението между обществения и частния сектор, защото това е сектор изключително уязвим, най-уязвимия сектор за измами и корупция. Това е най-уязвимата дейност на правителствата. Второто ми послание – е и иллюстрация на последните тенденции за това какво правителствата и държавите правят, за да може прозрачността и отчетността да бъдат завишени. Всъщност това е основната тенденция повишаване на прозрачността и отчетността. И третото ми послание е, е това, че е, е, процедурите за възлагане на обществени поръчки и избирането на кандидатите са едни от най-стандартизираните, едни от най-регулираните. Въпреки, че това не винаги е работи. На следващата графика виждате какво е съотношението на обществените поръчки и брутния вътрешен продукт, а именно между 15 и 27%. 27% е в Холандия, но средната стоеност са около 20% в европейските държави. Тоест, една пета от цялата економика. Виждаме тук какви са целите. Както вече казах в резултат на економическата и социалната криза, виждате, че държавите най-вече се съсредоточават върху прозрачността, ефективността ефективността, например, за въвеждане на нови структури, за централно снабдяване, например, в Гърция и в Ирландия, или събиране, обединяване като част от европейското законодателство. Много малко държави въвеждат конкретни специфични мерки, насочени срещу измамите и корупцията. Малко по-късно ще се спра на това какви са тези конкретни специфични дейности. Нека да започнем с прозрачността. Прозрачността днес е факт. Сигурен съм, че вие вярвате, че има пълна прозрачност при възлагането на европейски поръчки. Но ще се изненадате. Ще се изненадате, защото а, това е така при а, е, е, това е така на хартия в регламентите. Но не е така, когато се касае за изразходването на средствата. Минавайки по-нататък, ще видите два, само два специфични елемента. Първо, мониторинг на резултатите на услугата, която е доставена. Ако не се изисква такъв мониторинг и ако не се прави такъв мониторинг, не може да се види какъв е резултат. И виждате колко голям тук е потенциала за злоупотреба с средствата. Също така виждате, че прозрачността е само един от е само едностранна. Това е прозрачност от страна на администрацията спрямо доставчиците на услуги и обществеността. Много рядко и по изключение прозрачността върви и в обратна посока. Нека сега да преминем към второто послание. Второто послание виждате, че е иллюстрирано тук. Антикорупционните мерки и мерките срещу а, измамите обикновено се прилагат в тръжните процедури и много рядко при определенето на нуждите, управлението на договора и заплащането извършването на плащанията. Защо обаче това е толкова важно? Защото а, ако вземем за пример един голям проект, определенето на нуждите и подготовката на тръжната документация може сериозно да повлияят на процеса на подбор на изпълнителя – Нека да ви дам един пример за антикорупционна мер, мярка за прозрачност. Тук може да видите един от елементите. Това е декларацията за частен интерес. Виждате как страните в ОСР, повече от които са членки на Европейския съюз, включват се също обаче и Север, Северна Америка, Корея, Япония. Виждате, че е по-скоро изключение е, са изключени случаите, когато предоставяне на заетост или получаването на подаръци са забранени. много рядко се изисква от административните служители да декларират отсъствието на частен интерес. Когато говорим за риск от корупция, риск от измама, първият въпрос, който се задаваме е следния. Знаем ли къде точно се появяват рисковете? по-скоро е изключение. Изключение е страните да изискват а, а, откриване, определяне на риска. Една трета от държавите не изискват това. Една трета от държавите не използват механизми за контрол. Така наречения принцип на четирите очи, което означава да се използват включване на взаимен контрол от страна на служителите, администриращи процедурите за възлагане на обществени поръчки, да се контролират взаимно. Нека сега да преминем по-нататък. Какъв тип мерки използват страните членки за мониторинг, за контрол. И тук отново се вижда, че от една страна почти всички държави използват а, проверки, когато става дума за изключения извън традиционните тръжни процедури. Използването на такива независими проверки, такова независимо валидиране на информацията при търгове за възлагане на големи обществени поръчки, това не се прави или много малко държави правят това. И след след това са трите основни послания, които исках да отправя към вас. Трите основни е, твърдения във връзка с това, че обществените поръчки са най-уязвими за корупция и измама мерките, които се взимат, са насочени най-вече към прозрачност и ефективност и много малко от тях са насочени към борба с измамите и корупцията. Освен това, много рядко се разбира потенциал за измама и корупция, който се крие в обществените поръчки. И накрая искам да споделя с вас още една полука, която сме си извлекли – Посланията, за които споменах, могат като цяло, твърденията могат да се използват като цяло при взимането на решение, определенето на риска или прозрачността при взимането на решение в по-широк смисъл. конфликта на интереси, въртящата се врата, и така нататък. Всичко това може да се каже не само за обществените поръчки. Това, това са всъщност основните рискове при администрацията. В ОСР ние разработваме различни дати бази, бази данни, с помощта на които се опитваме да помогнем на страните членки да подобрят положение, положението. С това приключих и съм на ваше разположение за въпроси и подробности. Грация, мис... Благодаря, господин Бертук. Благодаря за това, че се съобразихте и с времето, кое беше отпуснато. А сега давам думата на префект Вратаци от Министерство на вътрешната работа. Grazie Presidente, ringrazio lei, naturalmente ringrazio tutti i componenti di questa Commissione che mi dà l'onore. Благодаря, благодаря на всички членове на тази комисия, които а, ми изслушват, а, които искат да чуят за този проект, а, който има за цел да назирава финансовите потоци в областта на обществените поръчки в нашите страни. Това е проект, който има европейски интерес също така, защото Става дума за проект, който е финансиран от Европейската комисия. за да може другите страни да се запознаят с съществуването на тази система и да може по този начин този проект да се транспонира и в други страни от Европейския съюз. Този проект, Моля следващия слайд. Това е проект означава създаване на условия за следение на обществените поръчки. Тук, за съжаление, и наименованието на този проект припомня едно тъжно място, защото през май 1992 година беше един от първите магистрати, италиански магистрати, който обърна внимание на отношенията, които съществуват между мафията и финансите. Това беше Джовани Фалконе. Джовани Фалконе беше убит близо до Палермо. Едно място, което се, нарича, което се наричаше Капачи. Но, ако погледнем отблизо този проект, разбираме веднага, че става дума за проект, чиято цел е надзорът на а, потоците финансова информация, които касаят всичките плащания, свързани с обществените поръчки. Имаме така възможност, благодарение на тази информация, която преминава от банките към е, една централна база данни, имаме възможност е, по-добре да познаваме начина по който се използват обществените средства и в същия момент е, ние може да предоставяме помощ в случай на разследване за предотвратяване на навлизането на престъпността в областта на обществените поръчки. Този проект Капачи действа като една система, основаваща се на известен брой а, алармени а, а, системи, които позволяват а, на разузнавателните служби, натоварени с надзора на финансовите операции, а, позволява им да определят какви операции трябва да извършват и да видят кои операции, банкови операции, които не отговарят на а, нормалното. Така откриват някои странни операции, които излизат извън обичайните рамки. И една от целите на Капачи е да се трансформира тази система в други държави членки на Европейския съюз. И както представителя на ОИСР вече го казва. Е, опасността от зараза, от мафията, касае много силно сферата на обществените поръчки. А обществените поръчки, разбира се, са една много слабо, едно много слабо място за всяка администрация, за всяко правителство. Такъв е случай в моята страна Италия където ние установяваме, че организираната престъпност е изключително агресивна, но това е валидно също и за други държави от Европейския съюз и държави и извън Европейския съюз. И тук искам да се позова на това, което каза представителя на ОИСР. Това е действителен риск. Той действително съществува. Той, това е риск, който ние добре усещаме, защото е свързан с финансовата нестабилност, от която страдат известен брой економически оператори, включително тези, които разполагат със сериозни средства. Дори и тези, които имат много големи активи. И тези оператори по някой път изпитват затруднения, за да са достъп до пазарите и рискът е свързан с именно желанието на мафията да си присвои финансовите средства, което е разбираемо. Вие виждате, че организираната престъпност има интереси към тези а, финансови средства или предоставят на економически оператори мръсни пари, които трябва да бъдат а, изпрани и така нататък. И тук не става дума само за прането на пари, става дума за участието на финансовата престъпност в економически а, операции, голям мащаб, голям мащаб за някои цели държави членки. Става дума по някой път за инфраструктура, която е стратегическа, която е изключително важна, което инфраструктура по някой път се явява като един двигател на развитие за страната. Така че метода, който се използва в Капачи, е да се държи сметка за различните оператори в тази система и в рамките на този надзор – между основните участници. Това са обществените администрации, но също така и някои служби за разследване, като например службите, които разследват мафията, които в нашата страна имат за цел и за задача да следят отблизо сектора на обществените поръчки и заразяването на този сектор от мафията имам службата, която аз оглавявам, която изготвихме този проект с една техническа агенция, съвместно с тази. Това е агенцията за финансово разследване в нашата страна, която разбира се, държи в тясна връзка с Италианската банка. И банковата система на Италия е един от другите участници в този проект, защото в действителност ние надзираваме, наблюдаваме тази финансова информация, като ползваме, разбира се, сътрудничеството на банковата мрежа, представена от АБИ и СБИ. И, разбира се, е, участват и администрациите, които се занимават с присъждането на обществените поръчки. Силата на тази система на практика е, е че всичките заинтересовани страни участват в това. Това са различните участници на економическата верига, които е, са заинтересовани, така че не е само е, възлагащия обществената поръчка, е, но също и така около него са всички други участници, които участват в този процес. Кои са инструментите, с които разполагаме? На този диапозитив ги виждате. Откриваме банкови сметки, специални банкови сметки. Не е никак сложно за един економически оператор. Става дума само да се използва една сметка, която може вече да е открита от него и просто трябва да се посочи, че на тази сметка трябва да през тази сметка трябва да преминат всичките суми, които ще бъдат предоставени от администрацията възложител. Плащанията се извършват благодарение на финансов инструмент, който обичайно се използва в европейския, европейската сфера, това е СЕПА. И освен това, стандартното плащане трябва да съдържа един код, който позволява да се определи това, че става дума за публична инвестиция. Тази публична инвестиция се посочва с кода CUP и по този начин може да се проследи къде отиват тези пари. От момента, в който се извършва, се, се, се се започва проекта до края, до изпълнението на този проект може да се проследи а, цялата финансова система. Виждате как работи тази система вляво. Това е най-сериозната така рамка. Участника и е, това е възложителят, главният възложител, който има известен брой подизпълнители, Всички подиспълнители са, принадлежат от същата, същата верига. По средата е, е банката. Банката, банките, които поддържат връзка между тях, благодарение на мрежата CBI. Е, банката изпраща компютърни отчети до общественият орган, надзорен орган, т.е. тази агенция, която позволява да се събира цялата информация, която се предава в цялата тази мрежа. И какви са предимствата на този проект? Предимствата са очевидно е, непосредствени, не е необходимо агенцията за разследването да се обръща към някакъв магистрат или съдя, достъпа до финансова информация и да поиска да има достъп до някаква банка. Вече съществува споразумение с оператора, за да може финансовата и банкова информация да бъде канализирана към една база данни. От този момент, разбира се, тази информация може да бъде проследена и проучена. Данните се проучват съобразно известен брой параметри, които предварително са определени Цитирахме някои от тях, например, когато се прехвърли известна стойност, когато някои финансови оператори са заинтересовани. Интересно е да се знае дали има потоци към сметки офшор. Има някои категории бенефициенти, получатели. Освен това, ние използваме вече съществуващи активи. Използваме инструменти като кодек CUP, системата SEPA и други такива банкови платформи, които съществуват. Използва се всъщност и се експлуатират инструменти, които вече са интегрирани в тази система. И ако отидем малко по-далече, ще видим, че в действителност това е една широкомащабна европейска система, защото се използва плащането СЕПА, което от 1 февраля 2014 година ще бъде задължителна система. И тази система включва известна полезна информация, плюс това, което вече го има, и позволява по-добре да си разбере какво се е една финансова или банкова операция. Системата, както казах, позволява да се откриват някои аномалии, да се е, генерират алармени сигнали, които са предназначени за службите е, разследването. След това може да се следи е, в публичните финанси, може да се открият разлики спрямо финансовата рамка, която е определена от начало. Дали нещата отговарят на степента на напредване на строителните работи, примерно. Знаете, че в нашите страни един от елементите, които са критически, е, че много често публичните поръчки се изпълняват с различни срокове от тези, които се използват в частния сектор. И по някой път има финансови ресурси, които са много по-големи от това, което се предвижда в самото начало. Така че по някой път има разхищение на публични средства, което се държи, дължи по някой път на е, политическо-административна корупция. Тъй, че тази особена форма на рискове трябва също да бъде надзиравана, която може да бъде мафиотска, свързана с е, организираната престъпност, но може да бъде просто риск, свързан просто с този вид операции. Така че тези проекти са предмет. Този проект всъщност касае много проекти, като например Римското метро, железопътните линии в Калабри, Калителло. А има и един проект за възстановяване на археологичния на Помпей, всъщност археологичния град Помпей. Има много желащи да участват в този проект. Е, интересите са много големи. Е, развива се сътрудничеството, позволява, подобрява се капацитета на надзор срещу е, инфилтрирането от страна на мафията на сферата на обществените поръчки. Това улеснява също и участието на международните оператори в тези търгове. Проектът предвижда също да бъде разпространен на три части. В... Ще има обучение в две страни е, в Европейския съюз и в една трета страна ще бъде приложен. Това, този проект беше представен на банко, немската банкова агенция и ние сме отворени за е, да отговорим на интереса на всички други държави членки, които искат да се запознаят с системата и да проверят как е, може да се приложи в е, тех, техните вътрешни а, системи. Тук са записани различните цели на проекта. Няма да се връщам на това, за да остане време за един по- пространен дебат. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Благодаря, господин префект, за това, че ни представихте проекта, който, както ни обяснихте, е от огромно значение за Италия и за нас италианците. Сега давам думата на господин Боргеджио. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на двамата изказващи се за това, че ни представиха два аспекта по тема, която ни вълнува. Те ни предоставяха много информация, която ще послужи като база за по-нататъчни дискусии, която е от огромна полза за всички нас. Сега искам да задам един въпрос на господин Берто. Първо, Бих искал да се опитам да бъда адвокат на дявола. Кои са слабите страни на европейската директива и по-специално да речем свързан с проблемите на рециклиране на отпадъците. Кои са инструментите, които вие бихте ни препоръчали за по-добро, за по-добър мониторинг на а, това а, уязвимо звено на веригата? И, и по, по-специално навлизането на средства на мафията в реалната економика. Колкото до моят сънародник, господин Фратасци, бих искал да му благодаря за представеният доклад. Той описа много точно положението в нашата страна и наблегна на ползата от подобни проекти и от необходимостта да се въведе подобна система, която ще даде добри резултати. А, искам да му задам следния въпрос. Вие се спряхте на международното сътрудничество в областта на обществените поръчки, но нека да се върнем към региона Пьемонт. Много се говори за положението в Пьемонт. И, е по и по-специално осъществяването на а, един проект в регион, където властва мафията. Аз мисля, че наистина осъществяването на този проект е силно застрашено. Аз знам какви са възгледите на много от ръководствата и знам, че инициативата би била добре приета от управителя на областта. Сега, Следващият оратор. Имам, искам да задам един въпрос на господин Фратази. Системата била ли е използвана след земетресението в Акуила и възстановяването и на града? и можеше ли тази система да се използва за, в този конкретен случай. И второ, ако правителството спре изпълнението на дадени договори или промени е, правилата, пак имам предвид е, реконструкцията на аквила, т.е. за прилагане на а, правила за участие на предприятия, които не са свързани с а, мафията. Дали а, предположението в Виларе била взето предвид или не? Госпожа Валери, имам по един въпрос към двамата оратори. Господин Фратазе, вие а, казахте каква е концепцията на немските банки в началото на годината. Може да кажете каква е била тяхната реакция? А, дали те се намерили за излишна или заобщо какво се каза? Второто ми въпрос е а, а, по какъв начин бяхте включени в разследванията по трите посочени случая? Кой ви възлага тези разследвания? Общинската управа или пък от Брюксел или пък от националното правителство на Италия? Кой ви възлага разследването? Ако правилно съм разбрала, а, а, вие сте, а, ставате подозрителни, когато се каса за големи проекти с забавене в сроковете. Така ли е? Известни са ми и за Германия някои подобни проекти, които по посочените от вас причини биха дали е, повод за подозрение. И няколко въпроса към другия оратор. Вие ясно посочихте е, какво се прави за повишаване на прозрачността е, при обществените поръчки. Знаете, че на европейско равнище се стремим към упростяване на правилата, за да дадем възможност на малките и средни предприятия да участват при разпределението на обществените поръчки. Виждате ли опасност в това упростяване, тъй като не вин, то не винаги работи за прозрачността? Какви според вас са праговете, при които е възможно упростяване? Приемате ли подобно упростяване в а, вашата работа? А, и имате ли различен опит с работата с малки и по-големи проекти? Има ли разлика между проектите, в които финансирането е в размер на милиони евро и, и в по-малките проекти? А, смятате ли, че имат, има различна опасност от корупция в двата вида проекта? Благодаря, господин Шпилев. Благодаря, госпожо председател. Искам да задам същия въпрос на господин Бертък. Щом цялата процедура на публичните поръчки е толкова уязвима, ми тогава да организираме по-малко тръжни процедури и, или може би да смениме праговете. Може би това това ще помогне за решаване на проблема, но предполагам, че това не е от вашата компетенция по принцип. А, сега, искам да задам един въпрос на господин Фратази. И един по-общ въпрос. Дали в, в, в, в Италия само престъпници ли има? А, а, дали всеки, който участва в а, обществени поръчки, в процедурите за обществени поръчки са е престъпник. Просто искам да знам има ли някаква почтенност тук. Каз... Искате да кажете, че повечето или поне големите проекти в, Ит... в Италия са, е, се извършват с участието повече или по-малко на мафията. Това ли искате да кажете? Ако добре разбрах. Prima di ridare, grazie Holle, prima di ridare la parola ai nostri eh, intervenuti. На експертите искам да да се върна към казаното господин Верток в началото. Той каза, че прозрачността по принцип е врага, големия враг на корупцията и на престъпленията. Да, аз мисля, че гражданите трябва да имат, да разполагат с повече информация, да, да имат по а, лесен достъп до информацията и наистина, че прозрачността трябва да бъде едно от средствата за борба с корупцията. А показаното на госп... от господин Нашмит и казаното от господин Бургецио преди това. Тук в Европейският парламент неколкократно обсъждахме изграждането на бързоскоростния влак и моста, който трябва да свържи Сицилия с Калабрия. В момента тези проекти се е, разработват и се изучава е, какви ще бъдат последиците, включително и екологичните последици. Но доколкото знам, антимафиотските организации и структурите за борба с мафите. са, пред, са представили резултати от техни разследвания, които будат голяма загриженост. Тоест, италианските мафии са се споразумяли по резултатите на, а, на експертизата. Участват и мафии от а, други страни, допитвахме се до японски инженери, защото те са, те са много компетентни в този, тази област и се оказа, че и японските мафии също са изразили своето мнение относно тези а, проекти. Сега, а, господин Фратаси каза, че не всеки италянец е престъпник, но когато става дума за широкомащабни проекти, е, в които се влагат много средства, то, то тогава престъпните организации са привлечени по някакъв начин и от години вече установяваме това Нека спомена и примера с Експо 2015. Ние ще посетим Италия в скоро време и защото имаше много оплаквания за участието на а, мафията. Госпожа Борселин, само няколко думи. Не, не искам да защита Италия, искам да подкрепа Италия. Да, Вярно е, че има много престъпни елементи, които участват в различни схеми, но трябва да кажа също така, че и е, разследващите и длъжностните лица имат е, раз, много опит е, в борбата с е, тези структури. А в заключение искам да кажа следното. Тук сме изслушали директора на раз, антимафиотските раз, разследванията антимафия и други длъжностни лица в а, Италия. Тук сме имали възможност да изслушаме разследващи, след, съди и следователи. И мога да ви кажа, че мафията, мафиите а, в Италия са под заплаха и ще бъдат от заплаха в момента, в който общественото мнение разбере и е наясно с това, което става в даден регион. Ето, преди малко се каза, че в Германия организираната престъпност е малко разпространено явление, но а, казуса в а, Дуисбург се е, посочва ролята на Дрангета и в много изследвания се казва, че и Германия е второто седалище на Дрангета, т.е. мафията присъства в е, много е, области на живота. Господин Бер, Берто, Бертовки има думата. Благодаря много. Въпросите ви показват не само колко важна, но колко вълнуваща е тази тема. Нека да започнем с първия въпрос за това къде са слабостите. Моят отговор е много изненадващ. Това е нещо, което не казах. Отговор гласи професионализиране. Е, защото в много държави е, е, работата в сферата на обществените поръчки не е призната като професия, въпреки че 20% от брутния вътрешен продукт е един пазар, който трябва да си делят частните обществените организации. А публичната администрация не е подготвена да борави с материята. Тоест, всеки трябва да има знанията и капацитета да работи в а, тази материя, да постига политики, да разбира размера на средства. Тоест не само да получава стойност срещу средствата, но и да преследва някакви политики. Например, политиката за зелена економика, за подкрепа на малките и средни предприятия и така нататък. Втория въпрос касае следното. А, европейските страни са доста неподготвени за спешни обществени поръчки, в това число и Япония. В Съединените щати обаче и в Канада администрацията е изключително подготвена и процесът не започва едва когато а, е, нещата тръгнат, а а има готовност за а, организирането на незабавни доставки с предварително фиксирани цени, а, когато става дума за спешни а, доставки. Има предвид случаи от типа на земетресения и други подобни катастрофи. Европа е доста по-слабо подготвена за такива случаи. Третия въпрос касаше опростяването и какво това ще означава за малките и средни предприятия. като бив служител на Министерския съвет, отговарящ за реформата в администрацията, знам много добре какво ще означава упростяването за гражданите и за економиката. Повтарям още веднъж, изцяло подкрепям стремежа към упростяване. Реалността обаче е сложна, доста сложна. Нека да ви дам два примера. Първия за прозрачността. Прозрачност, да, Прозрачността в а, наши дни е много важна. Трябва да се води включително и диалог с доставчика. Прозрачността обаче включва използването на новите технически средства, електронните а, търгове. Тоест изисква се един доста по-сложен отговор. Прозрачността включва и изготвяне на рамкови договори с цел намаляване на а, цените. И това има незабавен ефект върху малките и средни а, предприятия. Тоест конкуренцията е а, тежка. Малките и средни предприятия не могат да се справят с нея в средно-дългосрочен план. Така че още веднъж прозрачност да, тя е много добра за бюджета, за реализиране на економии, но от друга страна би могла да има фатални последици за някои стопански субекти. Друг един въпрос, когато говорим за един европейски пазар, е следния. Ние винаги говорим за големите играчи. Има ли такъв един европейски пазар за обществените поръчки? Отговора е не. Няма един европейски пазар за обществени поръчки. А, нивото на трансграничните обществени а, поръчки възлиза на 2 или до 3,8%. Това не е, е единен пазар. А ако направим сравнение с Съединените щати, е, ще видим, че в Съединените е, щати този процент е двуцифрен 10-12 е, Без тук да споменаваме е, обществените поръчки, споделени между няколко щата в рамките на Съединените щати, или пък с Канада, или с Мексико на границите. Тоест, виждате, че е, тук има доста голям потенциал в пазара на обществените поръчки. И още една финална забележка във връзка с е, риска в зависимост от естеството на обществената поръчка и стоеността на договора, риска е различен. При по-малките обществени поръчки риска е свързан най-вече с управлението на договора и плащания, предоговаряне, връщане на средствата когато става дума обаче за големи проекти, основният риск е при определенето на потребностите. За това дали се каса за мост е, или за тунел, това ще определи кой може да участва в е, търга. И в зависимост от определените критерии, а, е, а, вие бихте могли да отдадете предпочитание на определена група от доставчици на услуги. Благодаря ви. Амин. Sì, grazie. Allora, rispondo alle domande. Благодаря. Ще отговоря на въпросите, които бяха отправени към мен. Господин Бургецио, най-напред искам да направя едно уточнение, което ще уточни и отговора на другия въпрос, който касае Акуила. И Въпросът зададен от госпожа Вайлер. Кой е органът, който решава за обществените поръчка по даден проект? Едно уточнение. Големите е, строителни операции в рамките на обществена поръчка са предмет на решение от страна на един междуведомствен комитет в правителството на Италия, ЧИПЕ, това е, е Междуведомствен комитет за големите строителни операции. Това е органът, който решава за обществените поръчки. И мисля, че ако трябва да решаваме да разширим този опит, и, например, да обхване това и ЖП строителството, трябва комитета да реши. Защото, както обясних, няма много препятствия, които да пречат на развитието на този проект и приложението му в други сфери. Системата не е била използвана в рамките на строителството в Акуила, защото земетресението в Акуила предшества с малко изпълнението на този проект, но това не означава, че за Акуила нямаше финансов контрол за възстановяването на града. Има такива проверки, антимафия, която става дума за възстановяването на града от частни предприятия, независимо от това, че може да има и обществени поръчки, не, но държавата отпуска и на частни лица пари за възстановяване. И това, разбира се, изисква. Ние трябва да изискаме и особени гаранции, за да не може парите, които са отпуснати за тази работа, да попаднат в ръцете на престъпни лица. И мисля, че отговорих също на въпроса на госпожа Вайлер по отношение тези, които вземат решения. Това е междуведомствен комитет, който решава. Разбира се, Асоциацията на немските банки със сигурност проявя някакъв интерес. Аз предполагам, че и за в бъдеще ще има така повишен интерес към този проект. Освен това Германия и Франция, Нидерландия, Испания – са тези държави членки, които по причини на сходство в системите, инструментите, могат по-лесно да приложат такъв вид система. Изявлението на господин Шмидт държа да уточня, че ние в момента говорим за превентивна дейност пред риск от престъпно проникване и това е риск, който съществува за всички економики на е, западните страни. Дори, дори тези, които са уж защитени, все пак те изживят този риск. Е, разбира се, има навсякъде корумпирани е, служители и ние сме някъде в една сива линия между финансите и престъпността. Но не мога да кажа, че това е явление, което касае определени държави членки. Както казаха колегите, Италия поради е, присъствието на организираната престъпност в четири исторически области в Италия, може да се счита, че една от най-изложените на този риск страни. Но в една глобална економика това е риск, който е, касае всичките развити економики. Така че тук не става въпрос за една или друга държава членка. Мисля, че един такъв проект като този, за който говорихме, може да бъде полезен за всички оператори, без значение от коя е страната на происход. Благодаря господин Трафаци, благодаря господин Берток за вашите презентации. Благодаря, че бяхте на разположение да отговорите на тези така важни въпроси за нашата комисия. Ако мислите за някои други препоръки или други теми, може да ги изпратите в секретарията. Следващото съвещание се състои на 15 октомври. Сега искам да помоля всички лица да напуснат залата, освен координаторите, които трябва да останат и ние ще проведем нашето заседание при затворени врата.